да се налагат на нарушителите. Същевременно обаче държавите членки са онези, които ще приложат тези марки в, в, на територията си. Благодаря ви, господин комисар. С това приключваме дебата по тази точка от дневния ред и минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за общо обсъждане. Имаме доклад на господин Жадо относно споразумение за доброволно партньорство в областта на горското законодателство и горските стопанства, споразумение за доброволно партньорство с Конго, Камрун, и един устен въпрос. Първо, господин Жадо, имате думата като докладчик. Имате 6 минути на разположение. Благодаря. Господин комисар, колеги, искам да благодаря на всички вас за работата, която свършихме съвместно по тази тема. И факт е, че всички политически групи в парламента сега имат обща позиция – а, именно за това ние поставяме един устен въпрос и е, направихме и резолюция е, заедно с е, споразуменията за доброволно партньорство. Е, темата е много важна. Всички знаем, че големи зони се обезлесява. Всяка секунда се обезлесява площ, колкото един футболен стадион на всяка година с територията на Гърция, на Гърция и това е, има драматични последици за биоразнообразието. Няколко хиляди растителни животински видове са в опасност. Най-засегнатите гори са тропическите а те включват половината от биологичното разнообразие на Земята. Това е драматично и от гледна точка на изменението на климата. Обезлесяването допринася 20% за парниковия ефект. Освен това, то поставя в опасност няколко стотин милиона души, които или живеят в горите, или живеят от тях. Е, Експлоатирането на горите и горската индустрия е една от основните причини за обезлесяването и особено в зоната, за която говорим днес, територията на Конго. Смята се, че от 20 до 40% отрязаните дърва в света са незаконно сечени и е, за това темата на днешния дебат е от огромно значение. Споразуменията за доброволно партньорство бяха одобрени в Комисията по външна търговия, по с консенсус и тази мярка, тези споразумения, благодарение на Лисабонския договор, позволяват на Европейския парламент да каже своята позиция, т.е. да приеме или да ги отхвърли. И именно за това дебатът е важен. Той ни позволява да навлезем в подробностите и да зададем въпросите към представителя на комисията. Споразуменията имат много голямо значение, защото позволява да се осигури проследяването на дървата, да се въведат независими процедури за проверка и да подкрепят управлението и политиката в областта на горите в тези две държави Конго, Бразавил и Камерун. Преди да навляза в подробности относно споразуменията и въпросите на парламента, ще кажа, че трябва да разграничаваме законно сеченето дърво и устойчивото използване на дървесния материал. Когато се говори за законност, това не означава, че има гарантирано устойчиво използване. Това е първи общ въпрос, който задавам на комисията. Ангажира ли се комисията да гарантира последователност на цялото законодателство и мерки в областта на горите, отчитайки всичко решено в Нагоя и е, в Канкун и по-специално по отношение на механизма Ред Плюс, отчитайки също търговските споразумения, които са договорени а, и които, либерализирайки търгов, търговията с дърва, допринасят за обезлесяването. Освен това, въп... също въпрос към комисията за отдаването на територия на, на земи за е, експлуатиране там, е, е, и, и за горивата. Спазват ли се екологичните критерии? Има много положителни елементи в споразумението за доброволно партньорство. Оценяваме преговорите и асоциирането, приобщаването на гражданското общество в Камерун и Конго. Знаем, че това не е лесно и от тази гледна точка СДП, споразумението за доброволно партньорство, са успех. Но остават редица въпроси и изисквания. Господин комисар, готов ли сте всеки 6 месеца или 6 месеца след подписването на едно споразумение, да дойдете в парламента и да се отчетете как върви неговото прилагане, защото между качеството на преговарянето и прилагането има огромна разлика. Искаме да ни кажете дали представителите на гражданското общество продължават да участват в прилагането на споразумението. Искаме също така гражданското общество в тези страни, където не винаги е лесно да се оплачеш от корупция, имат ли възможности да го направят, така че представителите на гражданското общество да докладва, да заяви кога има лошо прилагане на мерките. Както би било добре да ни представяте редовно какви са последиците от тези споразумения върху прилагането на политиката на Европейския съюз в областта на горите и спазването на законността на дървесния материал. И Накрая, вие казвате, че няма предвиден бюджет за тези споразумения, но е необходим бюджет, за да се прилага тази политика. Не е лошо да поясните бюджетните аспекти на тази политика. Благодаря. Благодаря. Сега а, госпожа Бердер. Една минута. Тропическите гори в Камерун и Конго са наистина ценни и много ценни за нас. Трябва да приветстваме това споразумение, за което ще гарантира устойчивост по отношение а, съчта законната на дървесина. Тези гори са част от екосистемата на планетата и те съдържат е, милиарди тонове въглерод и имат потенциал за неговото складиране. Ние можем да се справяме с промяната на климата, именно имайки предвид всичко това. Тези две страни трябва да бъдат поздравени за коража и за а, е, перспективата, която имат пред себе си да ги запазят. Подобни споразумения са и предизвикателство, разбира се. знаем много добре, че ресурсите в нашия континент е много сложен въпрос. Но управлението по един внимателен и законосъобразен начин е нещо много важно, когато говорим за устойчиво ползване на дървесина. Унази дървесина, която незаконно се внася в Европейския съюз и се сече незаконно е една пета от нашия пазар, въпреки усилията за борба с това. По-лесно ще се прилагат е, законите, ако участват местните хора и гражданските общества. Трябва да гарантираме същевременно правата им да бъдат спазвани. Тяхния глас трябва да бъде изслушван. В крайна сметка, те наистина ще загубят най-много, ако загубят горите си. Нашето, а, нашата инициатива всъщност се ръководи от мисълта, че трябва по-добре да се грижим за ресурсите, които са изключително апетитни от много гледни точки. Това са всъщност местата, където живеят много животински видове, но те и много бавно растат. Така че трябва много внимателно да подходим с съвместни усилия, защото знаем, че това може да бъде най-големия ни пазар за незаконна дървесина наистина тропическата дървесина достига висока цена. Не бива да се противопоставяме на това. Ресурсът е ограничен, но това е единственото, с което търгуват местните хора. Те много добре познават стойността на своята стока. Това са хората, които всъщност са ушите ни, що се отнася и очите ни, що се отнася до горското стопанство и опазването на горите там. Тези споразумения са двустранни. Обръщаме се към вас, за да ни гарантирате, че ще бъде приложено това законодателство? Това ще е добро и за нашите страни партньори, както и за Европейския съюз. А, всякакви нарушения трябва да бъдат възпрепятствани и наказвани. След това ще се обърнем към Африка, Азия и Южна Америка, към други държави, държави да подпишем подобни споразумения. Очаквам от вас и комисията да постигнете това споразумение. Председателката, благодаря ви господин Дейвис Мартин. Благодаря. Нека да започна с благодарност към господин Жадо за изключителното сътрудничество, което осъществи с докладчиците в Сянка. Наистина успяхме да постигнем широк консенсус по този начин. Споразумението с Конго и Камерун, заедно и това с Гана, означава, че най-уязвимите гори в Африка вече са покрити от подобни споразумения. Съществуващето на това споразумение, както казах и преждеговорищите, трябва горещо да бъдат приветствени, защото по този начин се възпира незаконна търговия с дървесина, гарантира се по-добро управление на един естествен природен ресурс и се предоставя наистина прозрачност при борба с корупцията, което за съжаление в момента е една пандемия в Африка. Приветстваме имаме тези споразумения, но имам и редица притеснения. Ще изразя само три от тях. Първо, опасността е не намерението за подобно споразумение – а опасността да се експлуатира а, в голям мащаб гората имайки предвид е, естеството на споразумението, защото това неизменно може да доведе до обезлесяване и влушаване състоянието на горите. Това трябва да се избегне. Ние искаме споразумението всъщност да гарантира устойчиво управление на биоразнообразието. Съгласен съм с казаното, че комисията следва да може да контролира обстановката и да докладва редовно за развитието на нещата. На второ място, автохонните общества общества. Те много често са жертвите на подобна експлоатация. Те трябва да извлекат своята полза от споразумението. Обещанието от е, което получаваме от Конго и правителството е, че ще се спазват правата все повече и повече на кореното население. И разбира се, отново обръщам се към комисията, за да наистина продължат и контактите се с местното правителство, за да може да се гарантира спазването и уважаването на тези права. На трето място, разбира се, Катрин Бирдер спомена вече това. Необходимо е да има начин за проследяване доколко добре се прилага споразумението. Едно е да се напише, друго е да се изпълнява. И както се сочи, е, няма конкретни финансови пакети, които да са свързани с е, това споразумение. Комисията следва да направи своето предложение пред парламента и съвета, за да може в крайна сметка да имат подобни придружаващи документи, за да може да се реализира именно споразумението. По този начин ще се гарантира законността на дървесината, която идва в Европа. Разбира се, ще предоставяме технически експертен опит към, за държавите в Африка. Освен това е необходимо да имаме и ресурси, за да се извърши контрола, за който вече говорих. Следователно, през следващите месеци трябва да се подготви финансовата рамка, за да има успех споразумението. Искам да повторя, това са добри споразумения, но като всяко едно споразумение зависи от добрата воля и бдителността на правителствата, държавите членки, неправителствените организации, така че в крайна сметка обещанията да бъдат изпълнени. Всичко това трябва да доведе до по-добро управление на горите, на това изключително важно богатство за света, да не ни отведе в обратна посока и се обръщам към комисията да държи под око изпълнението. Благодаря. Благодаря много. Сега Джон, Джон Хигинс, две минути. Аз приветствам общия подход на Джаник Ядо към този проблем. При, приветствам също така всички мерки и споразумения, които имат за цел да защитат горите, но само ако тези споразумения също така защитават интересите и правата на коренните населения. Знаеме, че Камерун е е една държава, където корупци, корупцията е, царува, съгласно сведения на е, Corruption International, докато в е, Конго правата на коренните населения се потъпват. Така че, освен на всичко това, обезлесяването е един огромен а, е, проблем и заплаха за коренното население. За това големите предприятия трябва да бъдат държавна собственост, да бъдат под е, контроля, под контрола на обществеността. Незаконната сеча води до наистина е, до възможност за някои да се хранат и да получават някакви средства, като инак биха били абсолютно бедни. Но нито европейските многонационални предприятия, нито е, местните корумпирани власти ще спазват тези правила. Демократични, демократичният контрол трябва да се упражнява от законното население, от коренното население – И а, като пример за това можем да кажем това, което се случи в Тунис през последните седмица. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, много страни износителки на тропическа дървесина сключиха споразумение с Европейския съюз е, на добровол, доброволна основа, за да има система за проследяване на а, е, целият процес. Необходимо е да има по-голяма прозрачност, е, като същевременно се спазват съответните мерки за опазване на екологическите критерии. За това приветствам мерките предприяти от е, Европейската комисия за подпомагане на е, процеса в съответните страни в е, рамките на СДП ще залегнат разпоредби, за да може незаконно изсечените дървета да не могат да бъдат изнасани, за да се, за да се намали или заличи изчезне завинаги обез, обезлесяването и по този начин се намалят емисиите на въглероден диоксид. Тъй като а, липса на, липсата на подобни споразумения ще има тежки последици върху околната среда. Затова при, приветствам а, подписването на подобни споразумения защото те ще подобрят околната среда и ще са по-добре, е, по-добри условия за развитие. Господин комисар. Благодаря. Ще започна с благодарност към господин Жадуя е, за неговата подкрепа е, за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с дървен материал и изделия от дървен материал. И всичко това доведе до споразумение. Насърчаваме също така парламента да е, подкрепи споразуменията – Изключително важни са тези споразумения за Европейския съюз и разбира се партньорите страни, защото незаконната сеч е проблем за всички. Да, е, законната сеч наистина е само върха на айсберга. Изключително важно е да се установи устойчиво управление на този ресурс мога да кажа, да, готов съм на всеки 6 месеца да се осъществява контрол на тези споразумения. Да, това е ангажимент. Има рискове, но според мен това е единствения начин да се стигне до устойчиво управление на този ресурс не може да се направи само с е, декларации. Подобен подход няма да даде успех. Разбира се, и партньорите държави а, е, се ангажират изключително много, а, е, но големия проблем е незаконния сеч. Милиарди се губят ежегодно освен това има и много лошо последствие за корените жители този проблем, както и за промените в климата. Освен това, важно е да се подчертае и следното. Европейския съюз е един от най-големите пазари на тропическа гора и дървесина. Следователно, нашия подход е изключително важен. 20% от тропическата дървесина идва в която идва в Европейския съюз, е от незаконен сеч. Тоест, ние сме задължени да направим нещо по отношение законността. Освен това, е, проблемът за промяната в климата е факт, е, с който трябва да се съобразяваме и да се борим. Трябва да се плати, за да защитим горите. Така стоят нещата. Но, е, за да се извърши подобен ангажимент, и двете страни трябва да се ангажират. По отношение на зададените ми въпроси. Прилагане и изпълнение на законодателството. Тези споразумения а, ще бъдат сключени и ще има съвместен комитет, който ще следи прилагането има система за гарантиране на качеството и за ефективност, а също така има и ежегоден механизъм за докладване, който ще бъде а, публичен а, метод на контрол. Освен това, в хода на подготовката на споразуменията за доброволно сътрудничество, ние, разбира се, се съобразявахме с автохонните общества. До сега те бяха изцяло изключени от процеса. Така че е, необходимо е наистина да се създадат е, едни многостранни комисии за контрол и наблюдение на изпълнението, които да включват и корените жители. Ще има и независими аудитори, които ще получават по независен начин своята информация. Гражданското общество и общностни също ще участват. 2002 и 2008 година Европейския съюз предостави 544 милиона за развитието на горите. Комисията до сега е, похарчи 35 милиона за подпомагане на законодателството в областта на горите и такава ще бъде политиката 2011. Ние предоставихме, разбира се, и човешки ресурси за изпълнение на законодателството. Аз е, имам седем служители, които се занимават само с законодателството в областта на горите а, е, и а, е, при управление на търговията с дървен материал. По отношение на наскоро приятите законодателни актове от 2010 година. Мога да кажа, че те ще допълни, допълнят а, това законодателство и ще обесърчат незаконното потребление на горите. По отношение намалението на а, обезлесяването, намаляването на емисиите от обезлесяване. Искам да кажа, че това също е ангажимент на правителствата и споразумението за партньорство ще се провежда при уважение на местните интереси, автохонното население и общности. Съгласен съм с предложението за резолюция. Комисията трябва да истина да проявява бдителност. Това ще бъде център в политическия ни диалог с тези държави. Борбата с корупцията наистина е един от проблемите, който винаги е в фокуса на нашето внимание по отношение работата ни с държавите партньори. Искам да подчертая обаче един аспект – а именно факта, че страните партньори се чувстват истински ангажирани. В противен случай това би било а, един пропуск, защото е необходимо те да бъдат на наша страна, за да стартира този процес. Да, начало е, но и двете страни са се заели да го решават. Как ще се извършва изпълнението? Наистина много е важно Посоката е вярна, законодателството в областта на горите е правилно. Може би не предоставяме все още верните решения, но поне са предприяти важни стъпки. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Колеги, извинете, е, че прекъснах дебата, но тъй като поемам председателството, получавам информация, че е важно сега